Имахме възможност да обсъдим темите, с които се занимаваме. В никой друг Ама включи си, микрофона. Е questo Parlamento debba essere intensivo. Според мен сътрудничеството между Комитета за оценка на научно-технологичните възможности и вашата комисия трябва да бъде засилено. Имаме нужда от взаимна координация с вашата комисия. по отношение на редица проекти и заявки за осъществяване на проекти. Нашият комитет не може изолирано да взема решения. Трябва предварително да ги обсъдим с вас. Във връзка с това ви благодаря за предоставената ни възможност да вземем становище по това сътрудничество. Разбира се, комитетът има специфична структура. Действия не се предприемат току така на ниво комитет. На 24 мая бе проведено важно заседание, съпроводено от гласуване. Извинете, ораторът се поправя. На 20 май се състоя важно заседание, придружено от гласуване и бих искал да ви припомня за работата, която бе свършена на това заседание. Имаме добри новини, а именно един от най-популярните проекти за устойчиво водоснабдяване бе посрещнат с много голямо одобрение от депутати, членове на вашата комисия. Искам да спомена и още един проект във връзка с измененията в климата и проистичащите от тях заплахи за земеделието. Известно е, че 10% от емисиите на парникови газове се генерират в селското стопанство. Работим също така и по отношение на предоставянето на информация във връзка с парниковите газове. Колегата Дюран се изказа вече по този въпрос. Работим също така и по създаването на така наречената нова карта на Вселената по развитие на астрономията. Тя е от голямо значение за космическите изследвания, особено с оглед на новите научни изводи и на редицата предимства, които можем да извлечем от космическите изследвания за селското стопанство – Искам да опомена също така, че въпроси свързани с транспорта също са от значение. В това отношение е важна работата на комисията ИТРЕ. Става дума за въпроси като електрически автомобили, за търсене на нови възможности за автомобилните двигатели, както и разбира се за разкриването и запазването на работни места. Виждате, че има редица интересни аспекти, свързани с нашата дейност. Във връзка с това желаем да работим съвместно с членовете на Европейския парламент, да установим сътрудничество между представителите на научно-изследователски и развойни институции и политиците. Ще спомена още един проект, така наречените интелигентни електропреносни мрежи. Те са от особено голямо значение с оглед на осигуряването на устойчивост и на възможност за предлагане на услуги за операторите на <clears throat> електропреносни и електроразпределителни мрежи. И с това давам думата на господин Проди. Благодаря. Много интересно. Благодаря ви. Беше много интересно. А сега господин Проди има думата. Благодаря, господин председател, казва Виторио Проди. Да, трябва да кажа, че колегата Татрела е прав. Наистина е изключително важно да поговорим с членовете на вашата комисия и да дадем някои обяснения, тъй като дейностите на комитета СТОА е, изискват това. СТОА е, означава на гръцки стълб, колона. Ето това е показателно за дейностите, които ние извършваме. Това вече характеризира нашата дейност. А, вие сте съгласен или не? А, е, ние не чухме вашата забележка, тя не беше казана в микрофон. Не означава а, нещо, което слагате в мината а, подпора, за да можете да влизате там но няма значение. Добре, извинете ме. Да, може би имат е, гръцки е позакърнял, той е от училищните години, но при всички положения става дума за един е, строителен елемент е, да, нещата са свързани с строителството, с архитектурата и в този смисъл можем да използваме понятието. Живеем в време, в което обществото се променя много бързо. Откриват се различни нови шансове – опции, които проистичат от новите технологии, но също и от а, по-нататъчното развитие на стари <clears throat> традиционни концепции. Ние всички сме призвани да мислим за бъдещето и да не забравяме значението на превенцията. Важно е да мислим и как точно ще прилагаме различните концепции. Важно е и да мислим за альтернативите. В случаите, в които смятаме, че ни липсва опит, когато, да кажем, не можем да се споразумеем за нещо, което не ни е добре познато, тогава може би е най-добре да се откажем от всичко това, което би могло да доведе до нежелани последствия. По една определена причина. Нашето знание е ограничено – Естествено, че можем да потърсим помощ, да си набавим колкото е възможно по-бързо необходимите знания, за да вървим напред. Но винаги на фона на принципа за превенция, за да предотвратяваме риска. И много често говорим за оценка на риска, за най-вече за количествена и качествена оценка на риска. при стола става дума именно за това. И за това сме при вас. Става дума за това да разработим необходимите методологии и методи, за да можем да вървим напред, да напредваме е, както политически, така и е, в научно-техническо отношение. Полагаме усилия да подпомагаме дейността на различните групи, комисии в Европейския парламент. Господин Татарела вече го каза. Спомена го във връзка с нашите планове за действие с работната ни програма. Става дума за изключително важни теми, свързани с енергетиката, селското стопанство. Ще добавя и това, че нашите природни ресурси са ограничени. Абсолютно необходимо е да си даваме сметка за тази ограниченост на природните ресурси. Ние в нашата култура като че ли не обичаме да боравим с понятията ограничение и граници, бариери. Преди векове е, човечеството е разполагало с много малко инструменти, с много малко а, ресурси. Докато при нас ситуацията вече е променена. Ние се сблъскваме с ограничени природни ресурси и с ограничени знания. Необходим ни е технологически прогрес. Но и е, една допустима сигурност и наличност на а, природните ресурси, така че да не допуснем настъпването на дефицит. Мислете за нашите GSM и за мобилните телефони. В един телефонен апарат има най-малко 30 елемента. А това означава, че а, вътре е представена част от Менделевата таблица и то не е малка част от тази таблица. Някои от тези елементи са произведени на основата на тежки метали. Говорим за електрически или електронни уреди които създават, някои смятат, че създават проблеми свързани с отпадъците. Аз бих казал, че става дума за проблем свързан с суровините. Е, когато говоря за ограничение и за ограниченост по отношение на природните ресурси, то е, става дума за това е, ние, хората, да свикнем с мисълта, че ще живеем в условията на ограничения. Ето това е една от темите на стола. Е, ние се опитваме с помощта на различни технологии да се справим с проблема, да кажем нанотехнологиите, които е, си поставят за цел да е, представят альтернативи на някои строителни материали, които трудно можем да заместим с други естествени строителни материали. Тоест, става дума за замяната на определени материали, но не каква е, каквато и да била замяна, а замяна е, с модерни материали, с наночастици, с. Е, е, много дребни частички, които би трябвало да отговарят е, на е, завишените изисквания, понякога твърде високи изисквания. Мислете и за модерната токсикология. И там нанотехнологиите намират приложение – за частици, които а, са, са с размер на милиметър или много по-малко от милиметър наночастици, а, се търси възможност да заместят други а, елементи или части – ето това са технологиите, методите, е, които стола изучава и разпространява. Мисля и за е, биоинженер, е, инженеринг, за биотехнологиите. Това също е една нова е, област. Именно при биотехнологиите мисля, че има голямо бъдеще, що се отнася до тяхното приложение в различни сфери. Ние държим на това. Вие в Комисията по околна среда да осъзнаете, че СТОА може да ви предложи помощ може да ви предложи знания, опит, за да подберете възможно най-добрият път. Аз много се радвам, че ние можем да проведем тази дискусия с представители на СТОА. Естествено, че комитетът СТОА е много важен не само за нашата комисия, по въпроси на околната среда, но и за други парламентарни комисии. Вие можете да подпомогнете нашата работа и нашите решения с заключенията и резултатите от изследванията, които се провеждат в рамките на СТОА. И това може да стане на един доста по-ранен етап при всички положения, така ще формирате нашите решения. Както в е, химията, така и в е, биохимията има много, много е, нови разработки, нови методи и технологии, които не мога да твърдя, че са познати на всеки един от нас. Така че ние се радваме, че имаме е, такъв комитет тук в Европейския парламент. Е, Американския конгрес разполага, може би, с най-големият е, така, научен комитет от този тип. Е, националните парламенти също разполагат с научни е, служби, които подпомагат тяхната дейност. Ето, че и ние разполагаме с такъв комитет. При всички положения ние разполагаме с различни начини и средства да си набавяме информация, но ето, че сега вие ни обръщате внимание и на нови е, източници на знания и на нови възможности. Разбира се, че е, ние много често се опираме в нашата дейност на възложените от нас проучвания. А, е, und, е... а, ние разчитаме много на оценката на риска и смятаме, че комитетът по принцип би трябвало да помисли по този въпрос. Същото се отнася и за парламентарната комисия. Как точно да предприемаме своевременна оценка на риска? Колегата Проди говори вече за принципа на превенцията, е, как точно да действаме в случаите, в които не знаем дали нещо ще бъде е, безвредно и положително, ще носи полза или ще бъде вредно. Е в такъв случай, като че ли е по-добре, е, докато си набавиш необходимите знания и сигурност, да изчакаш. Ето това всъщност е основният момент, в когато говорим за превенция. Да, би трябвало да имаме предвид всичко това, когато подготвяме решенията си и когато ги гласуваме. Колегата Татрева говори и за последствията е, от климатичните промени, най-вече с оглед на селското стопанство, а можем да кажем и от друга страна, <laughs> че селското стопанство допринася за тези климатични промени. Е, а що се отнася до водното стопанство, ние ще участваме активно в разработването на стратегията за водните ресурси и ще бъде много хубаво, ако можете да ни представите данните, с които вие разполагате по този въпрос. При всички положения тук има и други експерти по темата, има компетентни е, е хора. Колегата Мае, е, ако желая, може да вземе думата, но само ако желая. А положително и сред е, е, останалите колеги има хора, които с е, желание биха споделили опита си с нас. Благодаря. Извинете ме, аз почти нямам глас сега. Но темата е много важна. Ние не можем да си вършим работата като евродепутати, да заставаме зад обществена политика, да оценяваме, резултат, оценяваме резултатите от тази политика, ако не разполагаме с научни данни, които да ни помагат. Така че всичко, което бихме могли да направим, за да подобрим условията, в които се придобива информация и знание, е изключително важно. И да се върна на изказването на господин Проди по отношение на принципа за превенция или предпазливост. Много съм впечатлена че се поставя под въпрос този принцип. Първо, защото хората предпочитат да действат с подхода на управление на риска, а не е, на оценката на риска. В такъв смисъл е добре да видите доклада на Агенцията за околна среда от преди 10 години за принципа на превенция или предпазливост. Там нещата са обяснени много добре. Но също така да се поставя под съмнение принципа за предпазливост, е, според мен, е факт, който се случва, защото тези идеи са твърде отдалечени от нас. Е, Някакси той се идентифицира с е, непредприемането на действия. Както каза господин Проди, ние се опитваме да предвидим рискове, които не могат да бъдат предвидени. И цялата идея за превенция, на принципа за предпазливост, трябва да стои в основата на нашите изследвания и оценки на риска. Тоест, трябва да ускорим тази работа, не само да се опитваме да управляваме рисковете. Всички органи, които могат да бъдат мобилизирани, да дадат отговор на тези въпроси, трябва да бъдат мобилизирани. Днес е, дебата е, не са, е всъщност и за това дали изобщо можем да формулираме тези въпроси. Тоест, е, да приемем, че може да има научни изследвания и по е, теми, които могат да дадат отрицателни последици, например генетично модифицираните организми. Та, в такъв смисъл, господин председател, смятам, че темата е от ключово значение за нашата работа. Благодаря, госпожа Лепаш. Пожелавам ви скорошно оздравяване. Мисля, че всички колеги ви слушаха внимателно. Доколкото виждам, или по-скоро бих искал да ви попитам, има ли желаящи да вземат отношение по въпросите, които зададохме тук от подиума? Господин Проди, имате думата. нека първо да взема отношение по коментара, който направихте за научно-изследователската дейност. Не е рядко научно-изследователските проекти се възлагат от външна институция. Ние самите, може би отчасти, разполагаме с научни познания, но трябва да обърнем поглед навън, да потърсим възможно най-добрите решения, и то не само на територията на Европа, но и в световен мащаб. За да можем, както споменах, да намерим възможно най-ефективната подкрепа. Що се отнася до наличността на ресурси, Разбира се, разполагаме с човешки ресурси, с експерти, които могат да ви дадат конкретни отговори по този въпрос. И ако се запознаете с публикуваната от стола разработка, то ще установите, че Нашето изследване представя една доста пълна картина на ситуацията във връзка с ресурсите. Тоест, предоставените от нас документи са доста изчерпателни. Това гарантира достоверността на изследванията ни допринася за бързо постигане на напредък и предприемане на много по-решителни действия. При всички положения е от значение да разполагаме с възможно най-добрите експерти, за да гарантираме достоверността на решенията си. За мен е от особено голямо значение да разполагам с възможно най-добрия експертен потенциал. Такова е и отношението на другите ми колеги. Така, когато правим законодателни предложения, ще можем да се основем на възможно най-добрите резултати от изследвания на възможно най-достоверните количествени данни, особено, що се отнасят до оценката на риска. Трябва да се стремим към изключително точни сравнения, за да можем да направим и избор между възможните альтернативи. За да можем да направим добър избор, трябва да разполагаме и с максимална сигурност. Благодаря, господин. Благодаря. Ако мога да добавя към изказването на господин Проди. Бюджета за тази година е 650 хиляди евро. Малко повече от е, предходните години. И трябва да кажем, че не го казваме непрекъснато, този бюджет е недостатъчен в сравнение с е, нуждите на Европейския парламент и нуждите на Комитета 100. Винаги говорим, че трябва да се увеличи бюджета на парламента, но ако сме убедени, че 100 е важен комитет и че трябва да продължи работата си, за да ни предоставя консултации по научно-технически въпроси, в края на краищата трябва да преведем и тези си искания в практики смятам, че е, трябва да искаме увеличен бюджет за стола. А що се отнася до работата, извършена от този комитет? Естествено, ние използваме е, университети и научни центрове и за всеки проект е, има депутат, член на комисията, който следва е, съответния проект, съответните научни изследвания и изказва своето становище. И накрая е, цял, всички изследвания се публикуват на интернет. Е, считам, че по този начин става съвсем ясно, че трябва да се инвестира и в създаването на сайт на комитета 100. Така че той да бъде достъпен не само от Европейския парламент, но да бъде достъпен за по-широка публика. За да може това да бъде направено, сайта трябва да бъде по-лесен, по-привлекателен за ученици, за студенти, за изследователи, за научната общност, така че информацията, която се съдържа с него, да бъде достъпна до възможно най-много хора. Благодаря много на представителите на СТА в е, интернет портала ще намерите много информация. Надявам се, че вашия портал в интернет е достъпен за всички, не само за работещите и, и депутатите в Европейския парламент. Благодаря ви още веднъж е, за участието в тази дискусия и е, сега ще съобща, че възнамеряваме да проведем един семинар по оценката на риска. Както колежката Люпаш и колегата Проди вече подчертаха, ще проведем един семинар, който в продължение на два часа ще обсъжда именно тези въпроси и други, свързани с оценка на риска. И така, благодаря ви за участието в дискусията. Сега преминаваме към следващата точка. Доклад за прилагането на законодателството на Европейския съюз, е, свързано с запазване на биологичното разнообразие. Докладчик е Естер Деланге. Тя дълго и много усилено работи по този доклад е, и съм сигурен, че е работила много сериозно. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз наистина е, дълго работих по този доклад и често трябваше да си спомням за моя баща. Не защото беше някакъв велик биолог, е, а той бе учител по немски и много често казваше, че е, е да можеш да се ограничаваш. А той ти е казал най-вероятно и нещо друго, една друга немска поговорка. Това, което трябва да свършиш днеска, не бива да се отлага за утре, нали? Но при всички положения той говореше най-вече за това, че така, умният човек знае и че трябва да се ограничава в определени случаи. Е хубаво по отношение на дължината на доклада, аз наистина разбрах какво значи ограничение. Секретарията извади ножицата и ми каза наполовина ще нарежеш доклада, така че да стане наполовина. И ето, трябваше да го съкратя. Става дума в този доклад за е, всичко това, което би могло да се направи или което се прави или не е направено на равнище Европейски съюз. Но има все пак една е, малка част, е, която се отнася до международните аспекти. Но преди всичко Европейски съюз. Ще се спра на основните моменти. Първо, разочарованието от това, че Натура 2000 не постигна желания успех. На второ място – бързината, с която виждаме, че настъпва тази загуба на биологично разнообразие, от което много ни тревожи. И как точно да спрем загубата на биологично разнообразие? Това е, е минималното изискване, което си поставяме. Освен това ни е необходимо оздравяване. Е, е, необходимо ни е е, уеднаквяване на подхода по отношение на загубата, но след това и възстановяване, т.е. подобряване на положението. Необходими са ни структурни е, мерки, необходимо ни е и оценка на състоянието, но и на последствията на въздействието от нашите действия и решения. Необходимо ни е, освен това, активно участие на международно равнище. Когато говоря за нас, е, Имам предвид Европейския съюз. И най-вече е, имам предвид всичко това, което е записано в съобщението на Европейската комисия. Точка четвърта. А, ще трябва и да се откажем от някои неща, които е, могат да се извършат на национално равнище, да кажем по отношение на Натура 2000. В моята страна непрекъснато се спори по този въпрос. И непрекъснато се взимат решения, които в крайна сметка е, приключват без желания резултат. И предполагам, че и в останалите 27 държави не е много по-добре, е, но при всички положения има различия и в моя доклад тези различия са опоменати най-вече по отношение на традициите, на навиците. Но трябва да видим как, какви, каква е така обичайната практика в държавите и какво се крие под това понятие. Обичайната практика е много различна в отделните държави членки. Трудно е да се разгледа от юридическа гледна точка Натура 2000. Няма все още съдебни решения, нито на европейско равнище, нито на национално равнище, но доколкото няма достатъчно, имам предвид, но доколкото ги има, в обосновката и в тълкованията се вижда, че има съществени различия, има съществени особености е, в отделните държави членки и същевременно като че ли липсват доказателства. Много често, когато четеш обосновката, имаш усещането, че става дума за дреболии, за незначителни неща, а същевременно ние знаем колко е важно всичко това, за което е, си струва да се преборим и да наложим Натура 2000. От юридическа гледна точка, естествено, е много важно да се е, спазват принципите и нормите. Натура 2000 е, има и трансграничен характер, защото има области, които, е, да кажем, са общи за Холандия, Белгия и Германия. и там, чисто теоретично, би трябвало да бъде разположена една единствена област е, Натура 2000, но трите държави никога не са говорили за разглеждането на цялата тази област Натура 2000 като едно цяло, независимо от границите. Е, има и редица други теми. Голямото предизвикателство, биологично е, разнообразие и как бихме могли да интегрираме отделните аспекти. Естествено става дума и за финансирането на всички действия за запазване на биологичното разнообразие с оглед на е, финансовата рамка след 2013 при Лайф плюс има един единствен бюджетен ред, в който е предвидено увеличение. Но също времено сумите, които са предвидени, са просто смешни. Необходими са ни много, много повече финансови средства, за да запазим биологичното разнообразие така както и в селското стопанство и така нататък. Много често се казва си, с един куршум два заека. Ние казваме така с един удар да убиеш две мухи. Израза варира в различните езици. На английски също се използва друг образ, но във всеки случай необходима ни е достъпна, надежна информация. В момента все още ня, не разполагаме с такава надежна информация, на която със сигурност да можем да се опрем. Много се надявам, че по време на конференцията в Нагоя ще проведем една всеобхватна, сериозна, задълбочена дискусия, която няма да се ограничи единствено до кръга на министрите за околна среда, а ще участват и други експерти. И сега да видим как е, по пътя на екологията можем да е, създадем заетост, как да създаваме зелени работни места. Става дума не само за съображение от етично естество, но и от е, чисто биологично естество. Така, от економическа гледна точка трябва да осигурим рентабилност, трябва да видим разходите, размера на разходите и размера на сумите, които ще трябва да инвестираме. Но става дума не само за економически съображения, става дума за биологическо разнообразие. Това не бива да се забравя. Е, това са основните моменти в този доклад. За краткото време, с което разполагам, мога да посоча естествено само най-важните моменти. Надявам се, скъпи колеги, че ще вземете участие сега в дискусията и ще изложите вашите виждания и предложения. Уверявам ви, че аз с удоволствие ще работя с всеки един от вас и се надявам на вашето съдействие. Благодаря на Естер Деланге. Поздравявам ви с работата, която сте извършили по изготвянето на доклада. Упоменахте, че ви е било наложено ограничение за определен брой страници, но въпреки това сте успяла да засегнете много широк кръг от теми в тази област. Според мен докладът ви е една чудесна отправна точка за последваща дискусия и за вземане на съответните решения. Има редица желаещи за коментар. Давам думата на Карин Канбах. Благодаря ви. Мога само да споделя становището на Йолайнен. Първо благодаря на колегата Деланка, която въпреки наложеното и ограничение, е наистина бе предложила широко обхватен на поглед върху тази толкова сложна материя. Засегнала е а, особено а, важния проблем за опазване на биологичното разнообразие, който трябва да решим. Моментът за това е назрял и в момента наистина трябва да разработим мерки, които действително могат да бъдат реализирани. От особено голямо значение е интегрирането на опазването на биоразнообразието в други области на политиката. До сега то се разглеждаше единствено като задача на опазването на природата и околната среда. Ето защо в други области на политиката не се проявяваше никакво разбиране във връзка с този проблем. За мен би било също така важно във връзка с това да включим и области като транспорт и инфраструктура те също трябва много интензивно да бъдат интегрирани в разрешаването на проблемите с опазването на биологичното разнообразие. И това е така, защото с развитието на тези области, като транспорт и инфраструктура, значително се ограничават естествените местообитания на редица видове. Бих предложила да се внесат и няколко изменения и допълнения в доклада. Така, например, по точка 7 целите не са достатъчно обхватно формулирани. Трябва да преследваме също така и целите, които са заложени в точка 6 на доклада. Що се отнася до оценката на въздействието, тъй като работим под времеви натиск, не можем да си позволим да не вземем предвид това, че оценката на въздействието изисква известно време и тя трябва да се прилага само в случаи, в които не се разполага с достатъчни данни или данните не са достатъчно актуални. Не споделям напълно становището на колегата по точка 15. Опасявам се, че гъвкавостта, така както я разглеждате вие във вашата точка, може да доведе и до понижаване на стандартите не би трябвало просто да го формулирате по този начин, а именно, че приветствате проявяването на известна гъвкавост. По-скоро трябва да възприемаме гъвкавостта като нещо, което в определени области не може да бъде избегнато. Опасявам се също така, че представителите на бизнеса, които много често се обявяват против опазването на биологичното разнообразие и на околната среда. Може обаче да ни сътрудничат, можем да повишим нивото на тяхната информираност и също така да ги убедим в това, че опазването на биологичното разнообразие разкрива и запазва работни места в определени региони. Както споменахте, това са работни места в области, дейността по които не може да бъде изнесена в други държави. Подобно опазване и разкриване на работни места трябва да е една от основните цели на Европейския съюз. Що се отнася до финансирането, ако интегрираме опазването на биологичното разнообразие и в други политически области, то можем да насочим средства и към тях. Но тези средства трябва да бъдат изрично предназначени за опазване на биологичното разнообразие. В момента сме свидетели на това, че средства за биологичното разнообразие се отпускат по структурните фондове, но със съжаление в редица държави те не се използват точно за тази цел. В момента нямаме контрол върху това. Сещам се и за още нещо, което е от значение за мен като представител на Република Австрия, а именно необходимостта да включите в доклада си и геномодифицираните организми. Още една обща бележка по един аспект, на който винаги трябва да обръщаме внимание, а именно опазването на климата, което не бива да бъде противопоставяно на опазването на биологичното разнообразие. Това е така, защото климатичните изменения представляват заплаха за биологичните видове. Като цяло, Нашата политическа група ще ви представи редица предложения за изменения в представения от вас доклад. Искам обаче също така да ви поздравя и за свършената работа по неговото изготвяне. Ще бъдат необходими само някои малки промени и допълнения. Благодаря на колежката Каленбах. А сега вече е, ще пуснем и часовника, така да се каже, който ще отброява минутките, тъй че всеки от вас да вижда колко дълго говори. Давам думата на следващия колега, който е заявил желание за участие. Благодаря ви, господин председател. И аз е, на първо място ще благодаря на докладчика. Основните теми тук са засегнати а, е, в достатъчна степен. Това вече е една добра основа. Вярно, че дълго работи докладчикът по този текст. Жалко, че толкова дълго време не можехме да го обсъждаме, но все пак казах, добра основа е докладът, но липсват и някои съображения, които според мен би трябвало да се включат в доклада. Също времено докладчикът ни каза, че е трябвало да съкрати наполовина текста си. Във всеки случай това, което според мен липсва, а би трябвало да се съдържа в този текст е така, усещането за спешност, за а, неотложни действия. Чухме, че а, така, ситуацията е в света е тревожна, но също времено Една голяма част от е, примерите, които знаем от действителността, е, замърсяването на околната среда е, и които водят до намаляване на биологичното разнообразие, липсват тук. Не са засегнати. Спомням си и за Бил Клинтън, и за един разговор с президента Буш, в който така, е, непрекъснато се лансираше темата, че економиката е виновна за това, което се случва около нас. При всички положения, загубата на биологично разнообразие говори и за това, че е, отчасти и световната економика е, води до това неблагоприятно въздействие. Много подробно се спряхте на редица важни аспекти, свързани с Натура 2000. Това, което аз бих искал обаче да чуя и да видя в тази текст е и хубавото, което бе постигнато в рамките на Натура 2000. Има и прекрасни примери за успешно развитие на тази програма. Имаше и една фотоизложба, която вече е показана на други места, а другата седмица ще може да се види и в Европейския парламент. Прекрасни фотоси, които показват всичко това, което може да бъде съхранено, запазено, подобрено в резултат на програмата. Има естествено и неблагоприятно въздействие, но то е не поради естеството на самата програма на Тура 2000, а поради недостатъци при приложението на национално равнище. Нека да поговорим и за устойчивостта на екосистемите, когато говорим за бъдещето. Това не означава, че очакваме повече стрес, повече натоварване. Не, не, ако обичате, да се надяваме, че стресът ще бъде по-малък в бъдеще. Ще го намалим. Но е хубаво при всички положения да обърнем внимание на стабилната, устойчива природа и биологичното разнообразие. Виждам, че времето ми изтича, господин председател. И точно по отношение на общата селско-стопанска политика, селското стопанство трябва да обърнем внимание на този аспект. Европейския съюз разполага с резултатите от едно изследване, които бяха публикувани за въздействието на, селско, на селското стопанство върху биологичното разнообразие или е, политиката в областта на рибарството. Това е като че ли най-слабото място на Европа. Защото просто чрез свръхулов изпразваме моретата и останалите водни басейни. Трябва да бъдем по-критични, когато става дума за отпускането на помощи. Една голяма част от помощите, които се отпускат, всъщност водят до намаляване на биологичното разнообразие. Този вид помощи трябва да бъдат прекратени. Нуждаем се от единен подход, в рамките на общата селскостопанска политика. Бюджетните средства очевидно ще намаляват. Е, имам предвид най-вече бюджетните средства за селско стопанство. Но това не означава, че освободените средства не могат да се използват за една по-добра околна среда, за повече биологично разнообразие, за създаването на една здравословна среда за хората. И сега, нека да се спра и на международните аспекти. Бихме желали да излезем с обща резолюция за Нагоя. Трябва да бъдем и доста по-критични по отношение на третите страни. Ние като магнит с нашите 500 милиона потребители привличаме тези трети страни. Същевременно нашите потребители не са чак толкова бедни, поне не толкова бедни, колкото потребителите в други страни извън Европейския съюз. Така че в това отношение трябва да обръщаме внимание, естествено, и трябва да бъдем много по-критични, когато става дума за отношенията ни с трети партньори. И освен това, нуждаем се от един международен панел, от една международна дискусия. Е, за биологичното разнообразие, когато говорим за измеримост и за измерване, е, трябва да имаме предвид, е, че нещата са свързани много често и с оценка по осмотрение. И така, е, необходимо ни е, необходим ни е един международен форум, за да обсъдим всичко това. Вчера стана дума вече за това, но дискусията ще продължи. Благодаря ви, колега. Зная колко е важна за вас тази тема. Следващата седмица ще имаме възможности да се запознаем, както казахте, с чудесата на дивата природа в Европа. Давам думата на госпожа Билие. Благодаря, господин председател. Искам първо да подчертая факта, че този доклад е много важен принос принос не само за да обърнем внимание, но и да потърсим необходимите средства за защитаване на биологичното разнообразие в света. Затова благодаря на госпожа Ланге. Тя повдига изключително важни въпроси, ако искаме да се борим с загубата на биологично разнообразие. А също така дава възможност да търсиме включване на темата за биологичното разнообразие в всички други политики и естествено се търсят и ресурси. Парламента има по този начин възможност да се изкаже с по-силен глас в защита на борбата за запазване на биологичното разнообразие и да заеме позиция в Нагоя, като ясно покаже, че не става дума само да разглеждаме биологичното разнообразие като делителна линия между силите на консерватизма и силите на прогреса. Не, ние трябва да търсим стратегия, от която да печелят всички. Имам няколко коментара. Първо, трябва да подкрепяме законодателството за Натура 2000, директивите за местообиталищата и за птиците и по-доброто тяхно предлагане. Също така да ви обърна внимание, че е изключително важно да поставиме условия, екологични условия за отпускане на финансиране по европейските проекти, особено свързани с транспорт и инфраструктура. Нека да припомним, че ние все още Нямаме директива за развитието на земите, за инвазивните видове и нямаме и строго законодателство за а, горското дело. Бъдещето на човечеството е свързано с биологическото разнообразие, но също така трябва да не забравяме, че всичко, което правим днес, е има отношение към бъдещето. А в момента 70% от хората на юг живеят в е, селска среда. Много хора живеят от гората, от горските продукти, за да оцеляват. И също се възползвам от възможността да изкажа съжаление, че стратегията 2020 не отчита фактите на загубата за биологично разнообразие и необходимостта да се борим с това. Стратегията за борба с загубата на биологично разнообразие е абсолютно спешна. Тя трябва да бъде изготвена незабавно. Нашата економика, нашия живот зависи от биологичното разнообразие. Затова трябва да има и политическа воля и съответните средства – освен това, нека да кажа, че според мен трябва да има изключително стриктна оценка на въздействието и оценка на риска, преди да предприемем някакви действия. Благодаря на докладчика за доклада. Ще предоставиме нашите изменения, за да засилим текста. Благодаря, Джуди Кейн. Не? Добре. Рита Ферера.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 Сега говорим да спрем загубата на биологично разнообразие. Какво означава това? Ние всъщност спираме еволюцията. Реално искаме да няма повече промени. Да си останеме, ние да сме си останали в каменната епоха. Или на Земята още да ходят динозаври, ако загубата на биологично разнообразие беше спряла там. Така че, сериозно, ние не можем да призоваваме за това. Винаги ще изчезват видове и ще се появяват нови. Това е историята на развитието на планетата, така че не можем да спрем загубата на биологично разнообразие. Лудо са това. После говориме. Няма информация, няма данни а от друга страна предоставяме данни колко струва загубата на биологично разнообразие на година. Имаме ли данни или нямаме? Колко трябва да инвестираме, колко ни струва? Как така се определя, като нямаме данни? Освен това, данните се тълкуват отрицателно. Наясно сме, че в някои страни, в някои асоциации, в някои е, институции има такива тенденции. Примерно, има факти, когато а, има видове, които са се възстановили, появили са се отново в по-голям брой. Инвазивните видове, тропически, моля ви, нека да спрем с тази тема, защото един от новите източници за нови е, видове в морето, водорасли, риби, е именно това. С отварянето на Суетския канал се появиха нови видове. Какво искате да спрете да се появяват такива видове? За мен това е утопия. И нещо друго. Тук се говори, че климатичните промени климатичните промени ще доведат в промя... до промени на биологичното разнообразие. Естествено, ако се промени температурата по естествени причини или не, които живеят в съответните ширини, ще има нужда да се пригодят. Ние започнахме като на... народ, като същества в Африка, после сме се изнесли към Европа, после сме се върнали обратно към е, екваториалните ширини и обратно към Европа, в зависимост от това какво се случва, ледниците и така нататък. Така че ние в Европейския парламент нямаме достатъчно е, сила да прекратим промяната в климата. Е, вярно, трябва да се действа за защита на околната среда, за защита на видовете, но нека да отправим и едно предупреждение. Говорим за альтернативи на риболовството, устойчиви модели за аквакултури. Но все пак аквакултурата е причинила огромни проблеми, огромни щети на биологическото разнообразие са южноамерикански скариди, примерно, са заляли европейските морета и местните видове страдат от това, т.е. се губи биологично разнообразие. Така че трябва да внимаваме, когато се говори за аквакултура понякога, е, специално по отношение на рибните видове, контрола там е много труден. А има и примери, когато се защитаваме прекалено много. Да ви дам един такъв. Корморани в момента не могат да бъдат е, изловя... ловени и убивани, защото са застрашен вид. И сега какво се случва? Около река По те абсолютно унищожават фауната. Те изяждат килограми риба на ден. 10 000 корморана в момента обитават в една много малка област и тази година вече се появиха проблеми с това, че птиците нападат градините с маслини и изяждат няколко пъти собственото си тегло в равностойността в маслини, така че трябва да упоменем какво трябва да се направи, когато защитата на някои видове води всъщност до загуба на биологично разнообразие на други. Благодаря ви. Това изказване беше в контраст с изложеното от докладчика и изложеното до тук. Не зная каква е била ситуацията в каменната ера наистина, която дадохте за пример. Смятам с това да приключим коментарите по доклада, тъй като трябва да се вместим в определени времеви рамки. Давам дума на следващия оратор. Благодаря, господин председател. Според мен това, на което сме свидетели сега през 2010 година, при всички положения е много по-отрицателно развитие в сравнение с каменната ера. 2010 година е тежък период за биологичното разнообразие, което е абсолютно необходимо за живота на Земята, за живота както на хората, така и на животинските видове. Приятно ме изненада представението от госпожа Деланге доклад, защото той е, така да се каже, доста зелен. Обявява се в подкрепа на опазването на биологичното разнообразие. Но мисля, че на места трябва да използвате по-категорични формулировки, госпожа Деланге. Имам следното предложение по точка 32 цитирам, държавите членки трябва по-ефективно да използват съществуващите фондове за опазване на биологичното разнообразие. Съгласен съм с тази формулировка, но според мен тя не е достатъчно категорична. Трябва да вземем предвид и принципа на субсидиарност на ниво Европейски съюз. Според този принцип държавите членки трябва да действат по-активно по посока съхраняване на биологичното разнообразие. Имам и един въпрос по страница 12, където са изброени четири възможности за комисията. Съпознахме се със съдържанието на доклада и слушахме и изложението на госпожа докладчика, но не сме много сигурни коя от тези четири възможности предпочита тя. Доколкото разбирам, клоните към четвъртата възможност. И ако това е така, то бих искал да внеса предложение за изменение. Ситуацията е все още прекалено сложна, за да можем да подберем някоя от тези възможности. Благодаря. Това беше ясно становище. Господин Дейвис. Благодаря. След 10 трябва да достигнат от делегацията от Палестина, но искам да коментирам. Преди 100 години повече, много повече риба биваше улавяна в е, Обединеното кралство от простите корабчета и лодки, отколкото от е, супермодерните кораби днес. Това е един пример какво означава загубата на биологично разнообразие и какви са економическите последици. Нашето рибарство из, изпитва напрежения, рибарите имат по-малки доходи, е, отрасъла е в западък, в огромен западък. Така че е, реформата на политиката за рибарство е ключов въпрос за запазване на биологическото разнообразие. Ще се върна на тази тема. Но въпросът за економиката е много важен когато става дума да убедим министрите от необходимостта от реформи. Също така, какво говориме тук за разрушаване, за загуба на същества, творения, създадени от Бога? Как, какви инструменти имаме, за да предотвратим това? Първо, законодателство, регламентиране, регулиране. Примерно, като се ограничат пестицидите, които убиват. Можем да регулираме, като искаме от земеделските стопани да отделят част от земята си, си в, и да използват за възстановяване на биологичното разнообразие. Добре е да има регулиране, но в някои случаи ние пронуждаваме хората да правят това и след това подкупваме своего рода хората да използват добри практики, т.е. даваме им стимули, даваме им подкрепа, да го кажем по-положително. Но парите са ограничени. Нямаме безкрайно количество средства. И се питам, какви са отговорите? Непрекъснато се обръщаме към пазарни инструменти, търсим такива, за да преодолеем проблеми, които и ситуации, които всъщност противоречат по естеството си на тези принципи. Схемата за търговане на емисии. Опитваме се да принудим индустрията да върви в позитивна посока. Вчера на изслушването се каза много ясно за политиката за рибарство, че трябва да има разрешителни, които да могат да се търгуват на национално ниво. И по този начин много рязко ще се намали е, свръхкапацитета и ще е, има и повече пари за хората, които реално се занимават с е, риболов. Тоест, това е един класически пример на, за пазарен инструмент, който може би няма да е съвършен, но е добра посока, в която да се върви. А земеделието. Огромната част от е, нашата земя, е, какви пазарни инструменти могат да се използват там? Надявам се някой да може да ни предложи нещо, което да можем да използваме. Но какви са тези инструменти? Комисията има ли идеи? Специалистите много ми се иска да чуем. В много други области използваме пазарни инструменти. Тук трябва да намерим начин човечеството да запази собствените си интереси и да има а, стимул от гледна точка на печалба да спре а, разрушаването на околната среда. Благодаря.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 това, че поставените цели за 2010 година очевидно се отлагат във времето. Не зная колко внимателно сте проучили документа, но е, данните, които се цитират тук, са тревожни, поне за мен. Ако очертаната тенденция продължи в Европейския съюз през 2050 година ще е, има значително намаляване на биологичното разнообразие е, при е, бозайници, водоземни, влечуги, птици и така нататък. Не знае откъде са данните, които се цитират тук. Надявам се, че са надежни. Но при всички положения 2050 година не е чак толкова далеч. И така при бозайници 42%, при птици 43%, 45% при пеперуди и така нататък. При всички положения, ако ние не сме живи, децата ни ще бъдат е, живи и перспективата не ме очарова. Зная, че в доклада липсват някои важни моменти и затова ще помоля докладът да бъде допълнен. Най-вече в частта, свързана с причините за неизпълнение на целите. Не сме в състояние да изпълним тези цели или има някакви други причини, които а, пречат на изпълнението. Развитието на транспортната инфраструктура може би също е една от причините за намаляване на биологичното разнообразие. Областите Натура 2000 не са изолирани, така че магистрали минават и през тези области. По отношение на някои от веществата, на някои от вредните материали, които допринасят за намаляване на и загуба на биологично разнообразие, със сигурност може да се предприеме нещо, но естествено нещата са свързани и с производството и запазване на работни места. дали в някои случаи причините се трябва да се търсят някъде в механизмите и процедурите за взимане на решение. В е, понеделник, да кажем, решаваме да изградим някакъв транспортен коридор. Във вторник след това си казваме, да, е, по този начин всъщност допринасяме за е, разпространението на някои видове, които е, всъщност са вредни и водят до намаляване на биологичното разнообразие. След това изведнъж решаваме нещо друго, е, за да съхраним Дунавския регион. В четвъртък следва точно противоположно на предишното решение и може би трябва да помислим и за всичко това но при всички положения не ми се иска е, целите, които сме си поставили, да останат само една химера. Да, политиките не са е, толкова с, е, сходни една с друга, по-скоро си противоречат. Госпожа Лапеш. Благодаря. Първо, нека да благодаря на докладчика за изготвения доклад. Мисля, че колегата много точно напипва пулса на проблемите. Стратегията, която, с която стигнахме до 2010 година, виждаме едни и същи причини, които имат едни и същи последици. И по същите причини, в които не си постигнахме целите до тук, няма да ги постигнем вероятно и в 2020. И ако няма да можем да запазим биоравновесието, проблема ще е не само в липсата на инвестиции, а в това, че не сме оценили достатъчно и какво ще ни струва загубата на биологично разнообразие. Ние правим на различни видове избор, но биоразнообразието не е економически въпрос. Ако не отчитаме тези проблеми, няма да си спазим целите, няма да постигнем целите трябва да можем да измерим какви ще са економическите, колко ще ни струва от гледна точка на економика загубата на биологично разнообразие. И също така трябва да измерим какво ще ни струва нищо да не правим. Едва тогава ще можем да започнем да прилагаме мерки за запазване на нашето наследство. Благодаря ви. Вече разполагаме с такъв външен доклад за економическите последици от загубата на биологично разнообразие. Там се опоменава, че двата вида загуба са економическата и тази на биологично разнообразие са взаимосвързани но подобен на доклад не би бил подходящ инструмент, за да отправим посланието си. Господин Проди, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря също на колегата за представения доклад. Според мен трябва да наблегнем предимно на определянето на позицията си. И то от гледна точка на надмощието, на величието на природата. Трябва да разширим обема информация, с който разполагаме по отношение на биологичното разнообразие. Толкова са сложни екосистемите, че е трудно да се запознаем с тях в подробности. Особено, що се отнася до горски масиви или а, крайречни райони, в които наистина се наблюдава огромно биологично разнообразие. Много е трудно да вникнем във всички аспекти на биологичното разнообразие в подобни региони и да определим критерии за неговото опазване. В такъв случай трябва да приложим принципа на превенцията. Разбира се, можем да установим размера на биологичното разнообразие и да го опазим. Това въжи за някои региони. В други региони трябва да извършим оценка на статуквото на наличните ресурси и да предприемем превентивни мерки. В тези региони също трябва да се извърши оценка на въздействието. На първо място, разбира се, трябва да положим усилия да добием точна представа за въздействието на дейността ни, на човешката дейност върху природата и биологичното разнообразие. Трябва да осъзнаем, че дейността ни може да доведе до отрицателни последици с необратим ефект. И е, ще ви дам за пример мазнините омега-3. Те се извличат предимно от риби. Към момента, ако намалеят рибните запаси, то това ще се отрази и върху количеството мазнини омега-3, които поемаме, а по този начин и върху нивото и на, интели... ни на интелигентност. Това е така, защото мазнините омега-3 играят много важна роля за развитието на нервната система и мозъчните функции. Това е един пример за подобен проблем, свързан с намаляването на биологичното разнообразие. Трябва също така да осъзнаем, че не разполагаме с достатъчно знания за биологичното разнообразие и съответно да намалим обхвата на въздействието, което упражняваме върху него. През април присъствах на среща на ниво Организация на Обединените нации. Там бяха обсъдени различните видове популации, възможностите за тяхното опазване и проблемите съществуващи във връзка с тях. Това е от особено голямо значение тъй като от изчезване са застрашени не само природни видове, но и различни култури и цели народи. Научихме нещо полезно, а именно, че мазнините омега-3 са, се отразяват благоприятно върху нивото на интелигентността ни. Благодаря. А, сега ще говоря на родния ми език, който е езика и на докладчика. Dus hele goede aspecten in. Echter, je zou verrast zijn natuurlijk als ik zou zeggen dat ik helemaal tevreden ben. Да, е, най-вероятно ще се очудите, но аз ще ви кажа, че е, съм доста доволен. Във всеки случай не 100% доволен, защото е, така, не е достатъчно перспективен доклада. В смисъл не, не посочва перспективата в бъдеще. Е, вие казвате, че до този момент Европа не е направила достатъчно и е, затова се налага да отложим е, е, постигането на целите си във времето. Въпросът е какво ни гарантира, че е, през 2020 година ще постигнем целите. Тоест, е, какво трябва да направим, за да постигнем тези цели, макар и с 10 години по-късно. Така че би трябвало да бъде малко по- категорично формулиран в доклада, инак е, има чудесни места в доклада, но има и места, които все още не са незадоволителни. 28 точка. Става дума за селското стопанство и за това, че средствата трябва да се използват по един определен начин за устойчиво економическо развитие, опасване на природата и така нататък. Да, добре, всичко това е така, само че може след развитие, економическо развитие да сложите точка. И освен това, в 29-та точка и по-нататък се говори за една устойчива политика по отношение на селското спанство, реверсото и така нататък. Тук трябва да се допълни, може би, че на нас е необходима политика за устойчиво развитие. Една политика, която да е по-добре съгласувана с кохезионната ни политика. Има неща, които са свързани по-скоро с причините, които не са опоменати. Освен това и по отношение на биоенергията, биологичните горива, все още има неяснота е, комисията все още не ги е препоръчала, така да се каже, категорично, но и тук е, ни е необходим този аспект, свързан с устойчивостта. Навсякъде е, би трябвало да прокараме идеята за устойчивост. И освен това, е, много много-много се надявам, че през 2020 наистина ще можем да е, докладваме вече постигнати резултати, а не само цели. Следващият оратор господин председател, казва господин Парна. Ще се спра на два момента. Позволете ми първо да поздравя колежката за този доклад, който, по който тя работи доста дълго наистина, но все пак това е една е, първа и важна стъпка. струва си наистина да бъдем по-категорични, да бъдем по- е, строги, когато става дума за негативни последствия, за бедствия, които намаляват е, биологичното разнообразие. Говоря за този вид е, бедствия, за които спомена и Корин Депаш. Е, Имам предвид е, не само жертвите, човешките жертви, но и намаляването и разрушаването на биологичното разнообразие и това, което става сега в Мексиканския залив в САЩ, е, което е, нарушава биологичното равновесие, което на... унищожава биологичното разнообразие. Затова е много важно да наблегнем абсолютно категорично на превентивния принцип. И освен това, ние в Европейския съюз а, наблюдаваме едно сериозно влушаване на положението. Стана дума за туристи, за чуждестранни туристи, които посещават е, Париж, е, но не могат е, да хапнат риба от сена. Имаме едно изследване, което показва колко голяма е опасността за потребителите, за консуматорите ако те решат да опитат риба от река Сена. Така че ние разполагаме с това изследване за така, замърсяването на речните води, което се отразява естествено и на рибите, а от тук и на хората, които Решава да консумира тази риба. Стана дума за трансграничните области, е, в които би трябвало да се засили трансграничното сътрудничество. Може би трябва да помислим и за това как можем да насърчим, е, включително и финансово, да подпомогнем трансграничното сътрудничество в тези области. Имаме между е, Валония, Франция, е, Нидерландия една такава област, в кое, е, която бихме могли е, да засилим трансграничното сътрудничество dans la Seine et qu'on peut manger les poissons. И Фландрия, извинете. Да, а, ние при всички положения искаме да виждаме Париж, колкото е възможно по-често, но няма да опитваме за сега от рибата. А някой ден, може би, ще можем и това да направим. Следващият оратор, госпожа Клас. Аз поздравявам колежката за този доклад по темата биологично разнообразие и днес като че ли говорим за така, макабрените, за лошите сценарии и също времено има и други сценарии е, и други е, картини, свързани с е, цъфтящи и красиви пейзажи и как успяваме в крайна сметка да разрушим всичко това, което е, нашите бащи, нашите деди са запазили в продължение на години. Европейската сълскостопанска политика е, много точно посочва какво могат да правят е, земеделските стопани и какво не могат да правят е, фермерите. Е, основният принцип е кръстосаното съответствие – и аз мисля, че основният момент е спазване на разпоредбите на правната уредба. Трябва да го подчертаем в доклада. Е, спомняте си най-вероятно за дискусиите ни през последните години. Ставаше дума за средства за растителна защита. А, да, ние успяхме все пак да наложим такива средства за растителна защита, които да унищожават вредителите и същевременно да не унищожават и полезните растения. Така че нека да посочим и положителното, да не слагаме прекалено много черни краски в текста аз подкрепям Корин Лепаш, е, която настоява за анализ на разходите и ползите. Е, ако да, правим такъв анализ, е, имам предвид, да кажем, района, от който съм, всеки път се планира е, строителството на някакъв път или на някаква улица и всеки път в резултат на анализите и на е, оценката на въздействието върху околната среда и така нататък е, се решава, че е по-добре да се откажем от този път и това не е решението. Скъпи колежки и колеги, ние имаме възможност и на национално равнище да действаме достатъчно ефективно и да защитаваме и флората, и фауната, и природата като цяло. Мисля, че в нашия доклад можем да допълним още някои неща, но при всички положения трябва да подкрепим докладчика в пленарна зала. Да, благодаря. Ако разнообразието навсякъде е, е толкова голямо, както в е, е, долината на река Мозел, ще бъде чудесно наистина, но за съжаление не е така. Благодаря. Това е господин Пок. Няколко коментара. Много високо ценя този доклад. За мен наистина е много тъжна новина да установя, че законодателството на Европейския съюз остава на ниво защитаване на отделни видове, а не на биоразнообразието. Биоразнообразието е цялата екосистема. Това е световен проблем и именно това ме безпокои. Благодаря. 20 души се изказаха по темата биологично разнообразие. Ясно е, всъщност нищо изненадващо, защото темата биологично разнообразие е една от основните теми, които много ни вълнуват. А, може би вие ще можете да отговорите или представителя на комисията Колегата Роси не е тук, но 3 милиона гарвани и 1 милион комрани. за тях става дума. Значи гарваните пазят кормораните и защитават кормораните като вид. Не знае дали комисията ще ни каже нещо по този въпрос. Дали това е част от защитата и опазването на видовете, към които сме се стремим, или е, по някакъв друг начин може да се е, установи раз, равновесие. Във всеки случай, е, нека сега да дадем думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Ще се опитам подред да отговоря на въпросите. Госпожа Каренбах. Да, вие направихте много добри предложения във връзка с транспорта, инфраструктурата. Е, това са е, предложения, които с радост ще е, включа в текста. Има много примери няма, няма противоречие между нас. Освен това, по точка 7 вие казахте, че не е достатъчно само да спрем загубата на биологично разнообразие. Точно по тази причина е, съм включила точки 8 и 9, е, свързани с възстановяване на природата, на биологичното разнообразие, с международните аспекти господин Ван Дален, много е хубаво, между другото, че толкова е, нидерландски колеги се обадиха, като че ли става дума за избори и предизборна кампания в <laughs> Холандия. Опция 4, да. 7 плюс 8 плюс 9 е равно на 4. Казва ораторът. Нямах възможност да обясня че е, оценката на въздействието наистина е нещо много, много важно. Госпожа Каленбах е, посочи, че оценката на е, въздействието е много важно не за да се успокоим и да бездействаме, а именно за да си дадем сметка до къде сме стигнали и какво можем да постигнем. И дали не трябва да предприемем определени действия. Да. Там, където е необходимо, естествено, трябва на всяка цена да има оценка на въздействието, но не като извинение и не като оправдание за отлагане на определени действия. Именно, когато става дума за нови предложения, трябва да си даваме сметка в каква посока ще се движим. Това е добър компромис. Господин Хабранти, да, вие споделихте с нас много съображения, най-вече идеята за а, спешността, което е важно, естествено. И ще се опитаме да го направим. Точка 18. Услугите, свързани с екосистемите. Колегата Поч също спомена това. Натура 2000 се отнася до защитата на видовете. Но тук става дума и за концепции. Натура 2000 е, се отнася най-вече до областите, които е, са защитени, а в е, точка 18 се споменават и екосистемите, които не бива да бъдат е, подлагани на повече е, натиск, неблагоприятен натиск. Много е важно да знаем как, е, какво е поведението на екосистемите в стресови ситуации. И затова трябва да разглеждаме екосистемите като самостоятелно единица. Изразени бяха и редица други е, мнения, предложения. Да, господин Рос, за, за, за съжаление не е тук. Жалко е, че се връщаме към динозаврите. Казвате, че загубата на биологично разнообразие не само трябва да се спре, но а, трябва да се направи много повече. Но същевременно тук става дума за загуба на биологично разнообразие поради човешка дейност. Става дума за аквакултура, става дума за а, много други неща. За... Но тук аз говоря за устойчивата аквакултура, която трябва да използваме. И както господин Роси каза, има противоречия, наистина противоречиви интереси когато става дума за запазването на даден вид, за защитата на даден вид. Е, е, това обикновено води до застрашаване на друг вид. Ние провеждахме многократно тази дискусия в Нидерландия. Всеки път, когато желаем да защитим даден вид, трябва да мислим и за альтернативите, за различните методи. Точка 23. Държави членки използване на средствата от структурните фондове от е, Фонда за развитие на селските райони. Да, аз разполагам с е, точни цифри. Какво точно правят е, отделните държави членки? И трябва да ви кажа, че данните в проценти са много различни. Ако желаете да препоръчате, да кажем, някакъв минимален процент по отношение на развитието на селските райони, да кажем, ще трябва да ми дадете някакви конкретни предложения. Това е интересно от моя гледна точка. Преглеждам си записките. Господин Екарт също говори за средствата от структурните фондове, при които трябва да се имат предвид биологичното разнообразие. Очевидно, и двамата колеги е, мислят в една посока. Но, е, нека да спра до тук. При всички положения работата продължава и заедно ще постигнем, надявам се, по-добър резултат. Да, на национално равнище може би сме един против друг, но инак на европейско равнище сме заедно, един с друг независимо от това, че целите от дома могат да бъдат различни, тук преследваме едни и същи цели, нали така? А у дома на национално равнище със сигурност има доста конфликти и противоречия. И така, приключваме сега с дискусията тук в комисията ще ви кажа, че до 9 юни имате възможност да внесете изменения. След това ще обсъдим и гласуваме на 15 е, юни и през септември да се надяваме след лятната вакансия своевременно ще е, можем да дискутираме доклада и в пленарна зала. А сега стигаме до размяната на мнение с Жаклин Маклейт, изпълнителен директор на Европейската агенция за околна среда. Вие дълго чакахте. Смятахме, че малко по-рано ще приключим предходната точка, но смятам, че пък всичко, което чухте е много полезно. Биоразнообразието също е включено и вашата дейност, в работната програма, в стратегията, работната програма на агенцията за 2011. Един телевизионен екип е, ме попита сутринта какво означава вашата агенция за нас е, и аз им отговорих, че вие означавате много за нас. И разчитаме на вашата работа, на вашите анализи и сега ви давам думата да направите презентацията. Благодаря. Благодаря, че ми давате възможност да съм отново тук и да повдигна някои въпроси, които са и важни и ключови за следващите няколко месеца. Четири момента искам да коментирам. Първо, че доклада за инвентар за парникови газове сега вече е оповестен е, и ще коментирам резултатите му. Също така ще говоря много за Зелената седмица и биоразнообразието много. Действително това, което чухме в доклада е много релевантно. Мога да отговоря на някои от въпросите на депутатите. А също така ще ви дам така предварителна информация за доклада за състоянието и прогнозите за околната среда и също така ще ви говоря за работната програма за 2011 за да можем да обсъдим и с вас, и с комисията, и с страните членки. Сега, доклада и инвентара за, парниковите, за емисиите от парникови газа. Винаги са ме питали какви са основните послания и мога да кажа, че всъщност емисиите в 2008 година намаляха с 2%, т.е. общо 11,3% по-малко от нивото 990 2010. Тоест, за момента сме постигнали половината от целите за намаление с 20% от 2020 година. Но, очевидно, роля в това отношение имаше и рецесията на световно ниво. Интересно ни е да видим какво точно ще се случи, защото естество, резу... намаляването на строителството, пътния транспорт имат своя ефект, а също така и високите цени на въглищата, на въглерода, намаляването на цените на газа принудиха или стимулираха производителите да търсят по-чисти източници на енергия. Сега поставя се въпроса дали когато свърши е, рецесията, ще се върнем към е, предишното състояние. Ето, транспорта вече показва е, признаци обаче, че има сериозни промени в начина, в който действа економиката. Схемата за търговия с емисии също има своето отражение. 43% от, общи, от всички емисии са покрити от тази система и те намаляха с 3% миналата година. Това е окоръжаващо, но не можем да спрем до тук защото когато економиката се възроди, ще трябва да действаме и то с повече инвестиции и от обществения, и от частния сектор, и с повече така ефективна економика. Въпросът за биоразнообразието, съжалявам, че докладчика не е тук, тази седмица много от белите полета в нашите познания ще бъдат попълнени. В последните 10-12 седмици работихме по въпроса за това да ревизираме начина по който формулираме своята политика, причината, поради която не постигнахме и целите си за загубите на борба с загуба на биологичното разнообразие. Вчера с комисар Поточник извършихме две неща. Оповестихме една отправна база за биоразнообразието, която е много важна, защото тя включва не само данни, които имаме, а оглежда и това какво е въздействието на Европа в останалата част от света и разглежда отделните отрасли. Начин на ползване на земята, селското стопанство, римското стопанство, горското стопанство, които причиняват загуба на биологично разнообразие. А също така пък и дават възможност да се търсят решения за някои от проблемите в бъдеще. Ние в момента възприемаме един нов подход. Казваме, да, нямаме пълни знания, но смятаме, че имаме достатъчно знания, за да действаме. И в такъв смисъл имаме известни цифри. Само 17% от нашите местоопитания са в добро състояние. Огромен процент от видовете са в, е, застрашени така че можем да действаме. По този начин отваряме и вратите към повече източници на информация и определено можем да кажем, че сме наясно къде са критичните точки. А също така, за да подкрепим вашата работа и работа на комисията и на целия Европейски съюз, ще създадем информация, информационна система за биологичното разнообразие в Европа. Това ще даде възможност да се работи с гражданите, с доброволци, с професионалисти, с цел да дадем достатъчно информация за, за биологичното разбрание и загубата. Имайте предвид, че е, имам, имам много информация по този въпрос. Аз лично мога да отговаря на някои от въпросите тук, например за корморана. Много се радвам, че конкретно мога да ви отговаря. Следващия момент, е, това е доклада за състоянието и прогнози за околната среда. Всеки 5 години, ако знаете, в регламент от нас се изисква да публикуваме такъв доклад и тази година ще направим това. Но доклада този път ще бъде доста различен. Ще има тематични оценки по ключови е, теми, екологични теми, като ще отчетем економически и социални стимули. И също така ще оценим и а, целите на различните политики, т.е. какво сме направили, защо не сме го направили и какви са резултатите. Също така включваме и работа с страните. 38 отделни оценки на страните за околната, ситуацията на околната среда Публикуваме и прогнозни оценки за мега тенденциите, които могат да имат отношение към околната среда в Европа и всичко това обобщаваме в един синтезиран доклад. През ноември господин Бузек много любезно потвърди, че ще с удоволствие ще е, оповести е, публикуването на този доклад тук на 30 ноември. Затова ви каня да бъдете с нас тук. Ще е, организираме и една работна среща е, с колеги от други комисии на парламента и е, се надявам, че и там ще можем да предоставим отговори на въпросите, кои са нашите приоритети за бъдеще, което ме води до последната точка, работната програма на агенцията за 2011 изготвена е проекта програма, предложена на управителния съвет и Приканваме вашите представители да също да вземат отношение. Реалните консултации всъщност ще последват след това. Надяваме се, че е, няма да получим така сухи отговори, а ще получим индивидуални мнения за това какво да правим. Е, имаме и така допълнителни стимули да ви насърчаваме да участвате в формулирането на нашата работна програма. Първо, че ще се заемем директно с съотношението между ефективността на ресурсите, ресурсите зелената економика и екосистемите, отчитането на състоянието на екосистемите. Тоест да можем да огледаме по-широката картина, в коя, която отделни отрасли, отделни компании не могат да обхванат. Е, вие може да сте много ефективни в използването на вода, е, добре, но може би неефективно използвате други ресурси. Също така има конкретни области, където нещата трябва да се прилагат по-добре, така че е един основен наш приоритет е да работим заедно с колегите в комисията и с вас, да определим кои са тези области от политика, ако, където, ако се прилагат по-добре, ще има по-голяма полза за ефективното използване на суровини. Примерно амбалаж и така нататък. Също така и е, въпроса с е, по-редките е, суровини. Второ, очакваме подкрепа от вас да имаме възможността всички наблюдения да ги въведем в е, нови системи. Примерно е, да свържиме системата за наблюдаване е, с компютърни системи и всички системи GMS, Inspire, SES e в една технология. За да можем да използваме максимално съществуващите данни, да използваме научни информации и да можете и вие да ги използвате, за да изготвяте е, солидни политика. И трето, нашата агенция все повече е наясно с факта, че Европа трябва да работи максимално добре, да посреща своите отговорности към гражданите, към ресурсите, а и на световно ниво. В такъв смисъл въпросът е какво правим ние, за да оповестяваме нашата работа и с съседите. В момента говори, работим и с съседите си на изток и на юг, обръщаме погледи към Арктика, така че тези трансгранични въпроси да бъдат решавани, да има достатъчно информация, да има добър поток на информация. С главна дирекция Релекс и околна среда се опитваме да изградим капацитет именно в рамките на политиката за семейство, да работим примерно по качество на водата и други въпроси, които дискутирахте вие днес след обед. Така че след като ми дадохте възможност, днес аз коментирах с вашия колега господин Гебранти, е, се надявам, че ще извлечем максимум от нашето сътрудничество и ще се възползваме от е, вашия съвет и от комисия, е, като да ни дадете своето мнение, какво смятате, че е подходящо да се подкрепи с законодателни програми или да се включи в дейността на нашата агенция? Благодаря ви, господин председател. Thank you very much. Благодаря ви. Засегнахте редица важни аспекти във връзка с дневния ред на агенцията ви. Опоменахте и колегата Гебранди. И смятам, че той е и първият, който иска да вземе отношение и да изложи много нови идеи. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Благодаря на госпожа Жаклин Маклейт за това, че е днес тук сред нас. Би било наистина добре, ако от време на време организираме подобни срещи, на които да споделяте знанията и опита си с нас. Имах щастието като представител на нашата комисия да разговарям с вас през февруари в Копенхаген. Трябва да призная, че бях впечатлен от професионализма и задълбочеността, проявявани от вашата агенция в работата Бих препоръчал на всички колеги тук в комисията да ви посетят на място. Надявам се през идната година да организираме и посещение от страна страна на наша делегация. Имам въпрос, свързан с емисиите на въглероден двуокис. Разбира се, тяхното количество намаля поради економическата рецесия. Но намаляването на количеството на въглеродните емисии се дължи не само на економическата криза, а и на структурни фактори. Бихте ли пояснили каква е взаимовръзката? Ще спомена и иновациите, които ни карат да мислим, че сме на прав път, но всъщност в момента няма достатъчно високо ниво на иновациите, така че изоставаме в развитието си с няколко години. Благодаря ви. Господин Холцбек също е тук сред нас. Той е представител на управителния съвет на агенцията. Добре дошли. Давам думата на госпожа Белиер. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Маклейта, както и на Европейската агенция за околна среда. Благодарение на разработката, изготвена от вашата агенция, можем да постигнем друго ниво на информираност сред гражданите. Вашето изследване доказва колко необходимо е да предприемем спешни мерки – Позволете ми също така да упомена и доклада за ТЕВ. Според този доклад до 2050 година ще има значително увеличаване на средствата. Моят въпрос е, кои са основните аспекти, основните браншове, които са отговорни за загубата на биологично разнообразие. На лице са също така и пропуски във връзка с защитените територии в Европа. Би ни било полезно да извършите оценка на ситуацията. Тя би допринесла за политиката ни целяща опазване на биологичните видове, особено като вземем предвид стратегията за 2020 година. Думата има господин Шлюер. Благодаря ви за това, че сте тук сред нас. Със задоволство отбелязвам, че говорихте за ефективното използване на ресурсите за така наречената зелена економика. Те са от значение с цел формулирането на съгласувана политика. Не можем обаче само да постигнем споразумение за това, че е важно да се прилагат принципите на зелената економика. Трябва да очертаем и възможностите за това на политическо ниво. Как точно да реализираме потенциала на зелената економика? Трябва ли да се насочим към реализиране на економии на ресурси или по-скоро да разкрием нови работни места? Съществува също така и проблем с екосистемите. И ако вярваме на изследвания от Съединените щати, то липсата на равновесие между екосистемите е допринесла за загубата на биоразнообразие три пъти повече в сравнение с човешката дейност. Какви препоръки бихте дали на държавите членки за преодоляване на този дисбаланс? И думата има господин Тремополос. που δεν έχει εκπληρωθεί ο Виждаме, че много хора са разочаровани от това, че Европейския съюз не постигна целите си от Гетебърг. Важно е да се опитаме да спрем загубата на биологично равновесие и в такъв смисъл какво според вас е причинил неуспеха ни и невъзможността да постигнем тези цели? Докладът ви коментира, че има е, постижение по отношение на морската среда, свързана с е, Натура 2000. Какво считате вие, че може да представлява по-ефективна защита на морската среда? Е, програмата Life Plus бюджета, проекто бюджета за 2011 година за тази програма. реално това е много малка част от европейския бюджет. Какво бихте предложили, за да може да се увеличи бюджета на Life Plus? и въобще откъде да се намери економическа подкрепа за решаване на въпроса за борбата с загуба на биологично разно, разнообразие. Thank you very much, Mr. President. Uh, I would like to welcome once more in the... Господин Арсенис, благодаря. Много се радвам, че отново съм тук. Искам само също да кажа колко се радвам, че тук има нов акцент на нашата дискусия. Една от ролите на агенцията е да се грижи за биоразнообразието и за поли... ефективни политики в това отношение. А, има проблеми с данните за биоразнообразието. Те са ограничени, раздробени, а, стоят си в една или друга институция. Според мен има нужда да се засилят индикаторите. Как смятате да преодолеете този проблем, да предоставите солидна научна основна, основа за определяне на целите за запазване на биоравновесието. Е Благодаря. ЕНП като че ли някак си се е, изпари. <laughs> Не съществува вече. Затова отправям поглед към другата посока в залата. Юдит има думата.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 за интересната презентация. Имам три въпроса. Първият е свързан с образованието. Образованието е от особено голямо значение с оглед на бъдещото използване на ресурсите. Как да се справим с недостатъчната наличност на ресурсите? Как да намалим предизвиканото от човека неблагоприятно въздействие върху околната среда? Смятате ли, че агенцията е разработила достатъчно ясна политика в тази насока и какво трябва да предприеме Европейският съюз? Комисията наблегна върху необходимостта да се справим с недостига на ресурси, като увеличим ефективността на използването им – тази година ще се съсредоточим върху суровините. Очакваме също и господин Поточник да представи доклад по, за ефективното използване на ресурсите. Господин Гебранди вече упомена, че много често не правим връзка между ефективното използване на ресурсите, недостига им и иновациите. Така, например, когато се правят оценки на въздействието, според мен не се взима предвид недостигът на ресурси. И имам предвид широко мащабни проекти, при които в, при оценката на въздействието не се взема предвид дали разполагаме с достатъчни ресурси за осъществяването им. Същото въжи и за изграждането, например, на големи инсталации. И на трето място ще спомена въздействието на финансовата и економическата криза. Днес говорихме за изключително тежката ситуация с третирането и депонирането на отпадъци в кампания. При възникването на подобни ситуации пренебрегваме редица изисквания в областта на околната среда, заложени в европейските директиви. Как може да гарантираме, въпреки финансовата и економическата криза, спазването на изискванията, залегнали в европейските директиви? Благодаря ви. Думата има господин Проди. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Маклейн за това, че е тук. За последен път се видяхме в Копенхаген на КОП 15. Не, че беше чак толкова резултат на работата ни по време на КОП-15 и можем да се прославим с нея, но срещата и разговорите с вас са важни. Благодаря. Благодаря ви за това, че дойдохте в нашата комисия и ни запознахте с това какво става във вашата област, най-вече по отношение на екосистемите и си, услугите в Европа. Вие говорихте именно за това. М да, Системите като че ли е, излъчват е, само тревожни сигнали. Светят на червено, както казваме. Състоянието се влушава. Трябва да овладеем положението. Трябва да действаме и то съвсем решително. Питам се винаги каква е ситуацията в отделните държави членки. По отношение на е, управлението на почвите, срещнахме съпротива. Но същевременно това е много важен елемент от е, всички мерки за овладяване на климатичните промени. Това е важно и от гледна точка на териториалното планиране. Освен това, водните ресурси, водното стопанство, подпочвените води намаляват, нивото им пада. Същевременно установяваме, че непрекъснато се изпампват водни ресурси все по-интензивно и все по-интензивно се използват, но е, възстановяването на нивото е много по-бавно. Така че е, трябва да се вземат мерки за защита на нивото на подпачваните води. земята е една система, не локално ограничена система, но система, която е много важна за улавянето на въглероден диоксид, за всичко това, като вършим за намаляване на парниковите газове, но и по отношение на е, производството на биогаз. Когато казвам земя, имам предвид, е, да, почвата. Това са неща, които въжат не само за Европа. И така, от тук вече броят на въпросите расте. Много неща трябва да се направят в държавите членки, а същевременно те обикновено се съпротивляват и не желаят ето, не желаят да следват е, е директивата за управление на почвите. Е, да, това е нещо като е, чудовището Лохнес. Е, не, появява се непрекъснато и не можем да го наложим някакси. Е, Виторио Проди ми напомни, че трябва, макар и с закъснение, да ви благодарим за гостоприемството, което ни оказахте в Копенхаген. Едно от нещата, за които разговаряхме там, все още е източник на загриженост за мен, а именно, че може би все още не използваме максимално добре работата на агенцията. Бихте ли очертали насоки за това как можете да подпомогнете дейността на комисията? Какви промени могат да се внесат в взаимодействието ви с нея? Мисля, че трябва да се установи по-тясна връзка между вашата и нашата дейност. Посетихме ви преди 6 месеца. Това е доста кратко време, но може би можем да очертаем някакви насоки за подобряване на сътрудничеството между вашата агенция и парламента. Особено, що се отнася до законодателните мерки. Когато се сблъсквам с някакви съмнения или проблеми във връзка с законодателство на Европейския съюз в областта на околната среда, то винаги мога да прибягна до ваши материали, ваши изследвания. Не знам обаче дали комисията също а, използва резултатите от вашата дейност. С други думи, единствено с парламента ли си сътрудничите или подпомагате и комисията? Според мен трябва да се очертаят по-ефективни механизми за сътрудничество между агенцията и европейските институции. Тук съм вече за трети мандат, но все още не знам какво точно мога да изискам от вашата агенция, към кого да се обърна, ако имам нужда от вашето съдействие. Какви услуги можете да ми предложите? Може би би било добре да вникнем в по-голяма дълбочина в функциите, които изпълнява агенцията. Разбира се, нямам с това предвид, че ще ви тормозим всеки ден с запитвания, но е важно да установим по-добро сътрудничество. Много добри въпроси. Благодаря ви. И последният оратор в кръга от въпроси, господин Ейкхуд. Благодаря ви, госпожо Маклей. За нас винаги е удоволствие да разговаряме тук с вас. Още един въпрос и от моя страна. На този етап за нас би било изключително полезно следното. Знаем, че Европейската комисия постоянно а, издава съобщения във връзка с а, постигането на целите в рамките на стратегията 2020. Във вашите доклади обаче вие също разглеждате потенциала за поставяне на подобни амбициозни цели и то не само на ниво Европейски съюз, но и на ниво държави членки. Комисията осъзнава, разбира се, че е възможно да си поставим такава цел намаляване на емисиите с 30% до 2020 година. Но дали и държавите членки разполагат с такава информация за този потенциал? Какви мерки могат да се предприемат на ниво държави членки за тази цел? Благодаря ви. Мисля, че сме се виждали с вас и преди, не само през декември в Копенхаген. но времето наистина минава много бързо. Имате думата за отговори. Да, господин председател, прав сте. Междувременно се виждахме още веднъж. Нека премина към отговорите. Що се отнася до намаляване нивото на емисиите, имам данни от нашия доклад, който бе публикуван днес. В него точно се очертават източниците на емисии. Наблюдава се много интересно развитие по отношение на източниците на енергия за производство на топло и електроенергия. Наблюдават се промени в това отношение. В някои държави, като например Обединеното кралство, Италия и други, е извършена промяна в топлинната база, използват се биогорива и това е добър знак за развитието на енергийния сектор в Европа. В Германия, например, може би няма толкова добри сигнали, увеличено е нивото на използване на ядрената енергия. В холандските съоръжения, например, се наблюдава намаление на емисиите на азотни съединения и не се очаква тяхното повишаване в бъдеще. Същевременно обаче се наблюдава и увеличение на емисиите на места. Трябва да наблюдаваме това развитие на нещата. Трябва да вземем предвид също така и колебанията в цените Различните държави членки нагаждат и запаса си от горива, за да отчитат това развитие. Наблюдаваме също така и увеличение на въглеродните емисии в резултат от използването на климатични инсталации и така нататък. Но данните от тази годишния доклад като цяло са много интересни и очертават насоки за бъдещо развитие. Интересно е също така, че в някои държави, като например Съединените щати и Япония, в последно време се наблюдаваше рекордно ниво на инвестиции в нови технологии. За съжаление, това не се отнася до Европа. Във връзка с това, трябва да се предприемат действия, като разбира се се отчете и въздействието на финансовата и економическата криза. То намали обема на инвестициите и по-специално инвестициите в зелената економика. А... Био... Биоразнообразието като цяло, откъде идват проблемите? Селско стопанство, инфраструктурните проекти, в риболовството, разбира се, но там има, има намаляване на тенденциите за нарушаване на видовете. Как да излезем от този въпрос? От този проблем? Много съм удовлетворена от е, факта, че нашите отношения с комисията всяка година се подобряват. Имаме много добри работни взаимоотношения, което означава, че много данни е, обединяваме, за да можем да вземем решение как точно да под, процедираме при формулиране на политика за ефективно използване на суровини. А, ние, и доклада всъщност е един такова съвместно усилие между нас и комисията. Така че е, той е плотна е, обща работа с голямо усилие да съберем всичката налична информация целите за отделните сектори. Когато определяме целите, имаме за цел да определим и подцели за тези отрасли, които според нас имат огромно значение за биоразнообразието. И не става дума за излизане от е, стандартния им начин на работа. Става дума, примерно, не за рибарството, да се оглеждат не само отделните видове, а да се оглежда цялата екосистема от хищниците надолу е, и да се търси възстановяване. Защо? Защото ни е ясно, че нарушаването на морската среда се засилва, когато не са представени всички слоеве на тази Балтийско море, примерно нашествието на водорасли, се дължи именно на загуба на голяма част от е, различните нива на структурата. И това, което се случва и на сушата, в момента се повтаря на, в морската среда. Затова не е, се обръщаме към конкретни търговски видове, а обръщаме внимание на цялата екосистема. Земеползването, земеделието искаме да вървим в посока на по-концентрирано производство, не производство на много големи области, работа за цели свързани с използване на почта, почвите, водите, за да можем, посрещайки тези цели, да търсиме и посрещане на целите за запазване на биоразнообразие. Ето днес с комисията и, стран... и дискутирахме как да, да определим подобни цели, подцели с страните членки и в горското дело, и в селско стопанство, и в рибарството. Тоест да можем по някакъв начин да преодолеем идеята на фрагментизацията. Коментирахте, че има пропуски в управлението на защитените зони. Действително, факта, че е, има такива нахлувания, така да се каже, в зоните на Натура 2000 и много е важно да имаме точно тази система за компютърна информация, достатъчно съвременена, за да можем да получаваме е, сигнали достатъчно на време. Какво се случва, особено в границите на защитените области. Тоест, изключително е важно да има и обновена, актуализирана информация и добро тълкуване. А също така ще работим много и за упражняване на натиск да се изпълняват разпоредбите. Коментирахте ефективното използване на ресурси. Много е добре това, че обръщате внимание на този въпрос. Как да се постигне промяна там, да свържеме услугите за екосистемите с този въпрос. Оценяваме много економическите аспекти на този въпрос. Днес публикувахме още един доклад а, по програма Економика на екосистемите. И е много трудно всъщност да се обобщават подобни данни, защото трябва да се обръща внимание на конкретния контекст. И всъщност така разглеждаме ние и е- услугите за екосистемите. И е, тази таблица, която изготвихме за отправната база за биоразнообразието, се опитва да направи именно това, да отчете различните конкретни области и екосистеми, които, на които трябва да обърнем внимание. Това е първата стъпка, след това ще разработим индикатори. Така както казах, опитахме се да разширим е, дебата за ефективността използване на суровините, за да включим и по-широки теми вода, земя, услугите за екосистемите, които са необходими, за да се създаде устойчива економика. Също данъчното облагане, това е елемент, който трябва да бъде разгледан, е, начините на консумиране. Мисля, че от други части в света има достатъчно данни, че не цената е, е причина за промяна на моделите на консумация. В Штатите и другаде са правени много изследвания. Примерно устойчивостта на доставката на вода всъщност е причина за смяна на поведението, а не цената. Тоест, ние трябва да виждаме и какви добри практики има по света. Там има много добри идеи, които можем да възприемем по отношение на, на съвместяването на ресурси и услуги. Водната среда сутринта много интересни неща. Дискутирахме в Зелената седмица. Как е, тази тема е възможност да е, повдигне въпроси за трансграничното сътрудничество. Е, за сега въобще не сме се занимавали с океаните и граничните крайбрежни области. Имаме, имаме отговорности, които всъщност ни изправят пред проблеми се измерими с тези на развиващите се страни. Въпросът е как да наблюдаваме, как да осъществяваме контрол на тези запазени морски области защото проблема е, че не знаем достатъчно много за това как си взаимодейства с сектора и съответните а, местообитания. А, програмата Life Plus а, ням, не знам точно, още нямам достатъчни данни как а, могат да се усъвместят а, чисто екологични съображения и всички останали. За био разнообразието, състоянието е по-добро спрямо миналата година. Ние всъщност очаквахме, че няма да изпълним целите. Просто, освен това, нямаме и достатъчно индикатори да отчетем всички проблеми, които се сблъскваме. Последните 12 седмици наложихме много интензивен ритъм за изготвяне на набор от индикатори, които да бъдат достатъчно солидни. По отношение на образованието, определено смятам, че има неща, които могат да се направят на европейско ниво, за да е, движат нещата напред. Е, ние имаме какво да покажем на останалия свят. Не става дума само за национални образователни програми. Моята агенция трябва да даде и достатъчно аргументи или примери за това как Европа, какви е мисии има, примерно как се развива картината на национално, на международно ниво, също трябва да идентифицираме недостига на ресурси, да определим доколко разчитаме на наши собствени ресурси и на ресурси, които идват отвън, особено за редки материали. Имаме международен съвет за използване на метали а, и други вещества, които абсолютно се добиват единствено и само посредством а, миньорско дело, т.е. няма никакъв елемент на повторно използване на суровините. Така че има ключови, водещи материали. Трябва да бъдещи проекти, извинете, трябва да определим, примерно, ресурси, ам, амбалажи. Там е много смесена картината. Ако можем достатъчно добре да работим по този въпрос за повторно употреба на амбалажи, тогава ще говорим, че сме се справили с един аспект от ефективността за използване на ресурсите. But I think that we should be very clear that every impact assessment from now on probably should. Оценка на въздействията. Прави сте. Действително трябва да имаме оценка откъде да идват стимули за подобни политика. Основен такъв аргумент би бил недостига на съответната суровина или колко Рядка е тя. Значи ние изготвяме оценки, но можем да използваме и съществуващи знания за това колко налична или неналична е тази суровина. Приоритизирането е много важно, особено за области, където трябва да има по-добро приложение на разпоредбите. Защото когато получаваме резултати, те се отразяват положително и на други части от целия процес на формулиране на политика. И по този начин смятам, че можем да се стремим да бъдат и по-последователни по политиките. Мисля, че винаги ще се опитваме да, да повишаваме стандартите на екоуслугите. В такъв смисъл по отношение на почвите сме много решени да работим, защото загубата на капацитета на почвата е проблем, който се случва и в момента. of this, the minus 30%. Now, Споменахте и 30 намаляване на емисиите. Това е област, която е с много силен политически аспект. Не можем да се противопоставим на това. Има много а, възможности за намаляване на емисиите, както на ниво национални а, парламенти, национални органи, така и на ниво Европейски съюз. Но за целта трябва да поставим дискусията на по-специализирана основа. Само така ще можем да постигнем решение на политическо равнище. И за пример ще ви дам редица държави, които са постигнали редица са постигнали съществен напредък на техническо ниво и това допринася и за политическото решаване на проблема. А що се отнася до измененията в климата и други проблеми, като например емисиите на парникови газове, то трябва да ги обвържем и с други проблеми, като например водните ресурси. Тоест, когато решаваме даден проблем, като например емисиите на парникови газове, трябва да разгледаме цялостното му въздействие върху околната среда и да го обвържем и с по-широко мащабните тенденции в световен мащаб. И така ще можем да формулираме и отговор на въпросите. Благодаря на госпожа Жаклин Маклейт за този разговор. Стана ясно, че членовете на нашата комисия Особено ценят установяването на по-тесен контакт между комисията и вашата агенция. Ще трябва да изготвим доклад с данни от срещата ни в Копенхаген и от днешния разговор. Така ще можем да очертаем стратегии и възможности за решаване на проблемите. Очертахме няколко основни теми, които са от интерес за нас като измененията в климата, биологичното разнообразие и ефективното използване на ресурсите. Разполагаме и с текста на директивата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване. В момента се извършва работа по нея. Трябва също така да разработим и рамка по управлението на отпадъците. В това отношение парламентът и по-конкретно нашата комисия извършват много активна дейност. Това въжи и за по-ефективното използване на ресурсите, и във връзка с това, вашите изследвания са отправна точка за нас и за работата ни в областта на околната среда. Благодаря ви за това, че бяхте днес тук с нас. Надявам се, че ще провеждаме подобни разговори и в бъдеще. Искам да обърна внимание на един практически въпрос. Някои от нашите моите колеги са а, днес тук сред вас. Ако имате въпроси, можете да ги отправите и към тях, а, например към колегата Йоханес. Ако има някакви неясноти, моля, обръщайте се към колегите. Опитваме се също така винаги да оказваме подкрепа и на докладчиците. И ако има нещо, което според вас не функционира в съвместната ни работа, моля да ни обърнете внимание. Провеждаме редовни телефонни разговори с редица ваши колеги и се надявам този контакт да се задълбочи и в бъдеще. Да, благодаря ви за това пояснение. Общуваме редовно с Йоханес и ще се обръщаме към него при нужда. Утре сутринта в 9 часа ще се проведе срещата на координаторите, а след това в 10 часа среща в пълен състав на комисията.